<clears throat> Уважаеми колеги, започваме с следобедното ни заседание. През юли решихме да поканим комисията, за да обсъдим ситуацията с сектора на захарта. Това ще е темата през следващия един час. Тази сутрин засегнахме темата, когато обсъждахме Меркосур и говорихме за въздействието на споразумението. А сега е, преминаваме към сектора на захарта. Майкъл Скенел е тук от е, Европейската комисия. Той отговаря за въпросния сектор ще ви дам думата и след това ще дам думата на колегите да ви зададат въпроси. Имате думата. Е, you, Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да ви представя състоянието на нещата на пазара на за е, Захарта на основа на резултатите, постигнати от е, работната група на високо равнище. Отрасъла преживява трудни времена, може би най-трудните за причини, кои, поради причини, които са много ясни. Обсъждаме ги всеки ден. Става дума за е, историческите криза на равнище Европейски съюз и на международно равнище. Няколко, няколко думи за миналото, за да разбереме положението днес. Традиционно захарта отрасъла захар винаги е бил много строго регулиран в Европейският съюз. Имаме кодекс на производството, контрол върху вноса, възстановяване на такси при износ и като цяло целият пазар беше регулиран от Брюксел и то пряко. Но нещата се промениха изцяло и сега първо, първо, първото, което стана е премахването на квотите през 2017 година и в последствие реструктуриране на сектора, като това изиска 5 милиона 5 милиарда инвестиции в отрасъла и премахването на експортните такси. Необходим беше един процес на приспособяване, който обаче е много труден за преживяване и това се отразява много пряко на цените. Цените, както знаете, са на историческо ниско равнище. Най- през 2017-18 бяхме свидетели на най-големия спад на цените веднага след премахването на квотите. За пръв път отрасъла можеше да произвежда без никакви ограничения и след, след, след това производството се увеличи с 20%, а потреблението е много стабилно и, а, и предвид, че имахме свръхпроизводство, това доведе до спад на цените. Точно на това бяхме и свидетели. Положението се осложни, като, защото същевременно имаше свръхпроизводство на е, световно равнище. Просто в целият свят, освен в Европа и в останалият свят, имахме увеличаване на производството и това са фактори, които е, се е, така натрупаха. В последствие бяхме свидетели на спада на производството предвид ниските цени но спада в производството не доведе до увеличаване на цените поради следните причини. Първо, цените, с които разполагаме, са цени от преди няколко месеца, т.е. те не задължително отразяват положението такова, каквото е в момента. Второ, цените, с които разполагаме, много е, много често са отражение на многогодишни договори, т.е. Е, договори сключени между производители и е, потребители, договори, които покриват известен брой години, т.е. които не отразяват вариациите на цените. И трето, на трето място, положението в международен план и по-специално дъмпинга на световните пазари, който е, е генериран от Индия. Так също така не трябва да забравяме, че положението в Европа не е, е, едно и също навсякъде. Има много големи разлики между различните региони. Всъщност можем да прегрупираме Европейският съюз в три региона цените в е, е, регион 2 са най-низките. Те са под 20 е, евро на тон. Става дума за Обединеното кралство, Нидерландия, Белгия, Германдия, където цените са около от 16 е, е, на тон. Второ, в стени, в е, региона на Средиземноморието цената е около 66 евро на тон и регион 1, Полша, например, са над средното. Трябва да имаме предвид тези различия, за да си дадем сметка, че нямаме хомогенно развитие в Европа. Също така споменах, че е, производ... ниското производство продължава да бъде е, проблем за нас, но както казах, на световно равнище производството също спадна през последните години констатираме все по-малко и по-малко производство и до година вероятно ще бъдем свидетели на дефицит. Може би ще има по-малко 5 милиона тона по, 5 милиона тона по-малко, отколкото е, потреблението, т.е. ще трябва да прибегнем до запасите. В Европейският съюз, както казах, няма сравними величини, няма еднакво развитие в отделните страни. В регион 2 цените са най-низки, както казах, но това, това са и страните, в които производството рязко се повиши след е, премахването на квотите, т.е. 20%, 20% в 2017 и 2018 година. За разлика от този е, регион 2, в средиземноморските страни бяхме свидетели на рязък спад и ам, хектарите, предназначени за производство на цвекло, се намалиха значително. А, през миналата година тенденциите се обърнаха и а, можем да кажем, че най-голямото производство, най-големия скок в производството беше в страните от регион 2 в сравнение с другите. Е, групата на високо равнище за захарта ни е е, разглеждаме нейният отчет с цел да видим какво ще се случи в бъдещето. Комисията е загрижена от положението на нещата и за това е, бе създадена тази работна група през ноември миналата година от комисар Хоган. Това, това, това е комисия, която участват държавите членки Комисията представи своите прогнози, своите предвиждания на, на основата на а, е, историческото развитие и съответните страни можаха да направят, да представят оценките си на положението е, в Европейския съюз. Става дума за производители, за е, търговци, за дистрибутори и така нататък, като по този начин е, всеки е, представи своите приоритети и заключението от цялата тази работа бе предоставена на е, комисар Хоган. Имаше три отделни компоненти, къде сме, какво правиме и, и какво ще бъде бъдещето. Ще се ще се спра обаче на 3-4 основни проблема, за да не навлизам прекалено в подробности. Първо, дали комисията трябва да се намеси на пазарите за подобряване положението на нещата? Имаше много трудна и, и дискусия по въпроса, не се стигна до съгласие. Като цяло се смята, че, че реши, че трябва да има реформи, че тези реформи трябва да се прилагат, че периода на приспособяване ще е труден и че може би ще, ще има и така не отрицателни сигнали, защото реформите доведаха до много отрицателни последици но се стигна до е, заключение да не се намесва комисията, но да проследява отблизо нещата. Второ, а, доброволното подпомагане. Тук също нямаше единодиш, единодушие. Някои държави членки е, използват е, доброволните инструменти за подпомагане на производителите на захарно цекло и това е, води до е, напрежение с е, страни, в, със е, страните, които е, са решили да не подпомагат своите производители. И разбира се, нещата са много сложни в, разбира се, раз, разглеждаме да, е, начина отблизо а, начина по който се подпомагат а, тези производители в рамките на общата реформа на ОСП. Трети проблем а, използването на никотиноиди. Това е препарат за защита растителна защита. Някои държави членки продължават да използват този препарат само в случай на спешност, на абсолютна необходимост, докато други страни са забранили тотално използването му. И разбира се, получаваме е, оплаквания от е, държавите, които тотално са забранили използването на този препарат, които казват, че са в е, нелоялна конкуренция с държавите, които продължават да използват препарата. Комисията припомни на държавите членки, че че има забрана за използване на този препарат и че препарата може да се използва само при, е, в стрик, при стрикна необходимост и че трябва постепенно да се прекрати използването не само заради защита на здравето на хората и на потребителите, а и за да има равнопоставеност между държавите членки. И на четвърто място международното световното измерение, дъмпинга, генериран от Индия на пазарите на захар. Е, бяха отправени оплаквания в е, СТО и с искане е, Индия да престане да практикува дъмпинг Комисията подкрепя СТО в предприятите действия. Австралия е много активна в тази област. Разбира се, това не е задължително, ще реши всичките ни проблеми, но при всички случаи ще, дъмпинга, генериран от Индия и огромните запаси, които той, които са последици от това, е, са, спомагат за изкривяване на пазара. Групата на високо равнище работи също така по въпросите свързани с иновации, научни изследвания, прозрачност на пазарите, застраховки, презастраховки и имаше дискусии в много-много области, но няма да навлизам в подробности, тъй като искам да, пред... да оставя време за членовете на комисията да зададат въпроси. Е, Благодаря ви. Благодарим ви за вашето изказване. Няколко от вас поискаха да вземат думата. Ще ми се да съобщи имената. Колегин Сандо, я, Дорфман, Де Кастро, Буда, Мотло, Агилар, Шрейер-Пирик и Лепретон. Breton. Ja. Das war der Kollegin Wiener, der Kollege Kutzmück, der Kollege Jürgel. Съобщават се имената на желащите да вземат думата. Има ли други, които искат да вземат думата? Ди колегин... can't read it. Yep, yep. Okay. Kollegin Afram. Колегата Афрам. Domnule președinte, stimați reprezentanți ai Comisiei, vă mulțumim uh, foarte mult pentru această... Благодаря, господин председател, Благодаря и на представителите на Комисията за тяхното представяне. Ще кажа следното. Представители на производителите на захар посочиха, че има голямо безпокойство 7 от 10 захарни фабрики ще затворят след влизането в сила на Меркосур. Има ем, завод в Румъния, който след кризата е единственият завод за производство на захар, който имаме в ем, страната и няма да удържи на конкуренцията, тъй като ползва захарно цвекло, което е много по-скъпо от захарната тръстика, която ще бъде внасяна. Производството е застрашено, фабриката ще затвори врати, ам, заетите ще останат без работа. Има и малки производители, на които ОСП иска да помогне от една страна, от друга страна се случва нещо такова. какво ще въздейства върху промишлеността и от друга страна 1, милион, 1 милиард евро се предвиждат като а, предпазна мрежа. Как ще бъдат разпределени тези средства? Как, какво ще се случи, ако има наличие на няколко кризи в сектора на захарта едновременно? Това се отнася и за сектора за производство на говеждо месо. Следващия оратор. Мерси. Благодаря. Благодаря за това, че сте при нас. Аз прочетох много внимателно доклада. Аз произвеждам от вече поколение в моето семейство а, захар тръстика и трябва да ви кажа, че всеки ден изчезват производители, както във Франция, в Марсилия, например, по, поради лоша глобализация и свободна търговия без защитата на Европейския съюз. Статутът в Камарга на производителите на захарната стика се защитава от и трябва падането на цените на захарта трябва да се запази. Подновяването на комецията от Кан също трябва да се запази. Тя касае вътморските територии. Захарта е защитен продукт, защото е чувствителен. Каква гаранция има, че либерализма, който парламента налага, няма да стигне до изчезването всъщност на захарта. По същия начин разнообразяването на захарните инсталации, както се казва в заключението на доклада, няма да бъде възможно, освен ако се запазят помощите за производителите на захар. Протекционизмът може да стане необходимост и към това се добавя и свободата на всяка държава членка да помага на своите производители в областта на захарта, за да може да се гарантира на този пазар едно економическо истинско бъдеще. Чакам с моите е, колеги е, да видим какво ще направите за е, производителите от вътморските територии, какви мерки предвиждате да вземете. Ако злоупотребявате с отреденото ви време, а, няма как да се справим с дневния си ред. Имаме и други теми. Е. Благодаря за презентацията. Групата на високо равнище заключи, че традиционните средства за регулиране не са вече най-подходящи, за да може да се справим с кризата на пазара на захарта и си даваме сметка в моята страна Франция, например, с закриването и на предприятия и трудностите, с които се справят някои производители. Така че трябва да се търси начин да се подобри прозрачността на, на пазари с по-подходящи инструменти. Отбелязвам, че в момента тече една инициатива в вътрешно в комисията трябва също да се проучи мобилизирането за частно регулиране, т.е. използването на член 222. Задействането на това искане беше в рамките на становището на нашия колега господин Дюкастро. Така че въпросът ми е, готови ли сте готови да разгледате възможността да се е, отговори на такова искане? Колегата Яр. Благодаря. Допълнение към казаното от колегата. Да, трябва ние да си свършим работата и а, относно неоникотиноидите в държавите членки подходът е различен. Имаме и а, случаи с не обвързаните с производството плащания. В държавите членки е, имаше също случаи, в които се, обсъждаше, се обсъждаха неоникотиноидите и по отношение на производството на захар в някои държави членки, ако се позволи използването им, а в други не, ще се стигне до изкривяване на конкуренцията. Трябва да се вземе предвид член 222 от регламента за общия пазар, за общата организация на пазара. Може ли да, да бъдат по-прозрачни цените за производителите? Колегата Дорфман 265 евро е цената на захарта на тон. Това е проблем не само за земеделците, но и за населението. В момента, ако произвеждате хранителни продукти, ако използвате повече захар, продукцията ще ви е по-ефтина. Да речем в киселото мляко, ако слагате повече захар, ще имате повече печалба групата на високо ниво ам, каза, че няма споразумение относно необвързаните плащания, не е постигналното съгласие а, и не става ясно дали това е положително или отрицателно, а, какво ще е въздействието на тези необвързани е, плащания. Европейски данъци не могат да се използват, а, за да се намаляват цените на захарта. Това не е и е, добро за производителите и за потребителите. Трябва да видим каква мярка наистина има смисъл. Трябва да кажем кое е допустимо и кое не. Колегата да казвате, Благодаря, господин председател. Тук ме изпрати колегата. Вече директора казва в своето изявление, групата на високо равнище стигна до заключение, че традиционните инструменти вече не работиха и така, че сме пак в ситуация на тежка криза и както припомнихте, в някои страни е драматично положението, защото е, има опасност да се закрият просто цели предприятия. В, е, правят се в много страни големи жертви Въпросът ми, е, готова ли е комисията да въведе нови инструменти за частно складиране или други форми, предвид економическите и международните условия, как може да се подходи, за да се възобнови производството? Колеги Буда. Колегата Буда. Да, Благодаря, господин председателю. Накратко. Две неща, свързани с този сектор. Миналата седмица говорих с представители на сектора и те ми казаха нещо много обезпокоително. Става въпрос за условията, свързани с помощта, която се предоставя на отделните нива на производство. Биологичното производство – а, не използва пестициди или химикали. И за това не може да се налага някакво ниво на производство. Това е обезпокояващо. Водили ли сте разговори директно с сектора? Чули ли сте нещо от самите хора? Дали имат някакви безпокойства, свързани с Меркосур? Оставам с впечатлението, че е, не ни слушат. Хората ни казаха, че след новите квоти в сектора на захарта ще има много проблеми. Направо ще се скапе е, земеделския сектор. Следващия оратор, благодаря. Господин Яр вече зададе е, въпроса ми и за това ще задам допълнителен въпрос производството ще бъде засегнато след споразумението. Ще се стигне до затваряне на фабрики за производство на захар 7 от 10, както беше казано. Това представлява 1 милиард евро като загуби и 22 000 работни места ще бъдат загубени и най-вече работни места в селските региони. Какъв е, а, каква е реакцията на комисията, колегата Агилар? Е, Благодаря на комисията за това, че е изра... направила изследване, което показва какво е състоянието на отрасъла. Но нищо не знаеме за бъдещето, защото отрасъла се сблъсква с най-голямата криза от цялата си, от цялата си история. Ако а, Испания прода, прода, продължава да да, продълж, да продължава да произвежда, то е благодарение на а, помощта и на Меркосур, а в договореността и в споразумението няма нищо по тази тема. Никотин. Благодаря. Имам въпрос за неоникотиноидите. Ясно е, че трябва да спрем с тях. Но замеделските стопани имат нужда от някакви средства. Какви ще са предпазните мерки, защитните мерки? Трябва а, да се види а, какви са екологичните, економическите последици при забраната на едно или друго а, средство. Трябва да се имат предвид и допълнителни мерки за опазване на, на сектора на захарта в Европейския съюз. Трябва да се предвиди и а, определен срок, график. Трябва да има и преходни а, мерки, които са важни. Колегата Любретон. Благодаря, господин председател. Имаме много сериозна захарна криза в Европа. Даже имах възможност да видя производителите на захарно свекло. заводът може би ще затвори и те ще загубят места. Малко се притеснявам, освен това да се борим срещу дъмпингът, който се практикува от Индия, което е добре. Имам чувство, че нямате някакви особени решения, защото зададохте въпроса, трябва ли Европейския съюз да се намеси на пазара. Вие казахте не. Трябва да се изчака период за натаманяване, не се знае колко време ще продължи това. Може ли да се правят доброволни помощи? Не, казахте, така че няма много решение. Тая сутрин видяхме, че с проекта за споразумение с Меркосур се предвижда да се внасят огромни количества захар до коледа. Питам ви какво, какви решения предвиждате да помогнете на производителите на захарно цвекло в Европа? Танка колеги Кучмюк. Колегата Кучмюк. Dziękuję bardzo. E, panie Przewodniczący, panie, panie директоре. Благодаря, господин председателю, господин директор. В сегашната криза в която цените са много ниски на пазара. Целият проблем пада върху плещите на производителите на захар. Въпросът ми е следният. Готови ли сте да предприемете мерки, за да подкрепите производителите на захар? може би договорите да имат задължителен характер. По този начин да могат да се договарят и цените. Колегата Вина. Ja, danke schön. Äh, Zuckerrübenanbau ist ein schwieriges Geschäft. Благодаря. Производството на захар ам, представлява сложен процес. Трябва да помислим и за бъдеще как ще се подхожа към неоникотиноидите. Има проучване за това, че те не действат, тъй като някои видове бръмбари развиват резистентност след няколко години. Има инсектицид, който е вреден за детския мозък и трябва да бъде забранен. Не може от една страна, да речем в Германия, този ам, този пестицид е да е забранен, пък от друга страна, в други страни да се издават разрешителни. Трябва да има уеднаквяване в държавите членки. Трябва да се забранят преходните периоди. Земеделците, които все още имат такива продукти в запас, да бъдат обещетявани за това, че няма да могат да ги използват в бъдеще. Колегата Йорген. W 2006 roku reforma rynku cukru, produkcja wynosiła w Europie 17 milionów ton około teraz. През 2006 година 17 милиона са произведени, тази година са планирани 14 милиона тона. Някой каза, че трябва да са 13 милиона. С други думи, са постигнати заложените цели, но според полското правителство това не е правилно, защото селективното сравняване на данните за един ограничен дял от целият обем от необвързаните плащания не отразява реалността. Господин Кужмек каза нещо в тази връзка. Европейския съюз трябва да предприеме допълнителни мерки, за да направи износа по-ефективен и да се приложат допълнителни инструменти, така че обвързаната помощ да бъде запазена и след 2020 година. Колегата Томашич. Thank you very much. As you know, благодаря ви, както знаете, е, захарното цвекло е много важно за земеделския сектор в Харватия. Миналата година сектора беше засегнат много сериозно. Захарните рафинерии не са платили цените, които са били договорени с производителите на захарно цвекло. По този начин цените паднаха и производителите трябваше да се борят за своето оцеляване. Тъй като захарното цвекло е много важен продукт в целия ЕС, трябва да гарантираме възможност на земеделците да се възстановят от миналогодишната катастрофа. Въпросът ми е какви са мерките, които планира комисията във връзка с този проблем. Благодаря ви. И така, приключваме, приключихме с списъка с изказванията. Сега давам думата на представителите на комисията да дадат отговор. Uh, you, uh, uh, Clearly, uh... Благодаря, господин председател. Да, много полезна дискусия, която осветлява много трудности, с които се сблъсква отрасъла и която отразява трудното положение и трудното положение, от което се опитваме да излезем. А, няколко души повдигнаха въп, въп, въпроса за как, това, че е, захарта е основен продукт е, и който може да пострада не само от конкуренцията на Индия, но и от Меркосур. Да, захарта е и ще продължи да бъде в е, сърцевината на всички преговори и комисията ще продължи да защитава някои чувствителни продукти и ще продължиме да създаваме инструменти за защита на производителите. Знаете, че в някой казва, че, мерко, че нашите отстъпки за захарта в, за Меркосур са прекалено големи. Аз чух, е, знам, че сте го обсъждали и с колегите днес. Нищо допълнително не мога да добавя към това, което сте казали, но те а, са подчертали, че количествата, които сме предвидили в рамките на цялостното потребление, в никакъв случай не са а, толкова значителни, че да се отразят на цените. А, нещо като 1% от цялостното потребление в Европейския съюз. Сега някои смятат, може би, че много и прекалено щедро, но от статистическа гледна точка въобще не е така. Второ, повдигна се въпроса за етанола. Някои много так, страховити цифри бяха изнесени, обсъждани тук и там, но нашите цифри подсказват, че тази опасност съвсем не е толкова голяма. В много, много, много малко захар се използва за производство на етанол а, в Европа и в никакъв случай няма да има а, мултиплициране на, на риска в бъдещите години, но при всички случаи е, комисията няма да отстъпи от своя принцип за защита на е, чувствителните отрасли и продукти. Е, нека не забравяме също така, че ако и когато ам, бъде влезе в сила договора с Меркосур, е, квотите ще бъдат въвеждани постепенно, за да може да се, е, да се прави оценка и същевременно отрасла да има време да се приспособи. Всички е, мерки, предприяти от комисията в областта на никотиноидите, се основават на научни изследвания. Комисията откликна с съответните предложения на а, изследванията, които показаха, че този препарат не е годен и не е а, сигурен. Но някои държави членки продължават да разрешават използването на никотиноидите в, при, при спешни случаи и но, комисия, но комисията не счита, че нещо, което се случва всяка година по едно и също време, може да бъде считано за спешен случай и така, че комисията ще излезе с препоръки за спиране на използването, което ще доведе най-вероятно до малко по-трудни е, условия на пазара и така нататък, но комисията е много ясна. Е, изключенията ще трябва да, да, е, да приключат. А се работи по в търсене на други препарати, които да бъдат много по-малко вредни, но разбира се, подобни изследвания не могат да се да приключат за няколко години. Държавите членки не споделят а, така конс, консенсус, свърз, що се отнася до подкрепата. В някои държави, в някои в някои държави членки просто производството не може да съществува без е, обвързаното плащане. И е, от друга страна, тези страни смятат и желаят е, да запазат своето производство, но предвид, че то не може да съществува освен с обвързано плащане, то държавите членки на практики ще ще платят цената за това. Доброволният доброволните обвързани плащания или подпомагания водат до по-низки цени. това беше обсъдено в групата на високо равнище и а, и беше казано на, на, на страните, които използват тази подкрепа, не ние създадахме проблема. много от вас повдигнаха въпроса, свързан с альтернативни мерки за подпомагане на отрасъла, член на 222 от Общата организация на пазарите. Много е, много е интересно самото предложение, но това води до известни ограничения е, тъй като тези мерки трябва да бъдат ограничени във времето, да не водат до изкривяване на пазара и така нататък и така нататък. Това не означава, че член 222 не може и не трябва да бъде е, прилаган и използван. В крайна сметка той съществува в е, общата организация по тази причина, но комисията просто търси и други мерки, за да подпомага отрасъла, а не с прилагането на мерки да създава допълнителни проблеми. Така че ние сме готови да приемеме е, всякакви предложения, инициативи в този смисъл, тъй като в крайна сметка инициативите не могат е, е да дойдат само от комисията, те трябва да идват от самият отрасъл и съответно отрасъла трябва да бъде готов да е, прилага и поддържа благоприятните условия. Частното складиране Естествено, че необход... необходими са запаси за, е, за пазара е, и имай, имайки предвид, че производството ще спадне най-вероятно през 2019-2020 година, въпреки, че е, производството на цвекло ще се задържи. Но най-вероятно е, производството на захар ще спадне с 5%. Е, така че Частното складиране най-вероятно няма да реши проблема. Може би ще трябва да има кръстосано субсидиране на някъде. А, за но все още не е ясно. Някои казаха, че комисията не слуша или не чува това, което имат да каже е, да кажат заинтересованите страни. Струва ми се, че и аз, и цялата комисия, и комисаря е, участваме в е, всякакъв вид е, диалози, в общественото допитване, във всякакъв вид е, диалози, организирани по проблемите, за да чуеме какви са проблемите и за да можем да намерим решение на тези проблеми. Така че не, не смя, ако смятате, че не сме ви чули в някаква, по някакъв проблем, много ви моля, повдигнете го. Надявам се, че успях да отговоря на всички въпроси, но съм готов да е, отговоря и на допълнителни въпроси. Благодаря. Имаше още един въпрос в допълнение от колегата Винер. Има ли допълнителни въпроси, които искате да зададете? Да, и колегата Яр. Добре, колегата Винер. Благодаря, господин председателю. Наясна, наясно съм, че производителите на захарно цвекло са изправени пред проблеми. Меркосур и Брекзит ще влушат кризата. Производителите на захарно цвекло ам, отглеждат насъждения, които представляват монокултура и са зависими от пестицидите. Трябва да се помисли за спасяването на сектора. Ситуацията не предвижда устойчиво решение. Сигурна съм, че много хора ще се гласят с мен. Човешкото тяло няма нужда от захар. Целта трябва. Целта е да се използва захарта за хранителни, за изхранването, а всъщност ние нямаме нужда от захар. Вижте, това не е допълнителен въпрос. Това е политическо изявление, което правите. Въпросът е, тъй като нямаме нужда от захар, ам, искам да знам защо захарното цвекло а, се а, подкрепя финансово в рамките на ОСП. Господин Яр, не се осмелявам да задам допълнителен въпрос, но все пак ще го направя. Относно вързаните плащания, отговорихте изцяло, но в приложението пише, че тези плащания не трябва да доведат до изкривяването на пазара. Има ли в, в комисията някакъв прак? отвъд който а, обвързаните плащания вече не могат да бъдат прилагани. Относно неоникотиноидите, в някои държави те се забраняват, в други не. Не искаме да има равни условия за всички. Добре е да се види как стоят нещата в отделните държави членки. Не може на страна да се каже, а, а опасни са тези продукти, в други скажем, се каже, ами май не е толкова много. Колегата Прибака си има допълнителен въпрос. Е, не ми отговорите относно производителите на е, захар от вътморските територии. Когато колегите казват, че няма нужда от захар, аз, което представлявам е, от въдморски територии, ние сме най-големи. Ние произвеждаме всъщност тръстикова захар. така че имаме нужда от захар все пак. Vielen благодаря ви. Даваме думата на комисията, за да отговори. Thank you, thank you, Благодаря, господин председател. Да, може би не споменах. А, и вие не споменахте Брексита, но ако има Брексит и то особено Брексит без споразумение, това ще има наистина последици. Но трябва, разбира се, да изчакаме, да видим какво ще се случи от тук до 1 ноември. Така че няма да да правя коментари, свързани с захарта и захарното цвекло. Захарното цвекло е част е, от договорите. Ние трябва да, вклю, да го включиме в а, мерките по ОСП, освен ако промениме договорите. Сега доброволно обвързвано подпомагане и държавите членки, които го правят. А, ние бихме искали държавите членки да се споразумеят помежду си, но а, подпомагането само по себе си е нещо много трудно и спорно. А, дори в а, предложенията за реформи на ОСП има различен подход, подход а, от различните държави членки. И ако погледнете е, тези помощи във всички отрасли, те са страшно различни. В е, Нидерландия въобще не се прилага подобна помощ, е, други много така обширко обхватна. И някои искали и да има всич... повече гъвкавост, за да могат да подпомагат отраслите един по друг. Така че това е по принцип проблем, който касае не само захарта, а всички земеделски отрасли. И наистина този, този проблем е труден за решен. Някои държави членки смятат, че е необходимо под, подпомагане в някои слоеве на някои отрасли. Така че има, има, има различия. Трудно е да бъдат обединени. Така че комисията а, бди а, и а, следи внимателно нещата, за да не се стигне до изкривяване на пазара. Колкото до отвъдморските територии или най-отдалечените територии, ние а, имаме, знаете, специфични политики, за да не бъдат забравени тези а, региона. Има специални законодателни мерки предприяти, приети, за да а, подкреп, да бъдат подкрепяни и подпомагани тези региони, не само в областта на захарта, на производството на, на захар, а и във всички други отрасли. И ще видите в новата програма има специална глава посветена на отвъдморските територии. Благодаря ви, господин директор, за подробните отговори. Не всички ще са доволни от отговорите, но пазарът, разбира се, не е в най-завидната си ситуация. Ще преминем към следващата точка. Метю Хадсън ще го помоля да дойде напред. Той е представител на комисията. Уважаеми колеги, преминаваме към 8-та точка от дневния ни ред. Размяна на мнение с представител на комисията за обстановката в Бразилия, санитарната обстановка в Бразилия. Нека да ви припомня за скандала с месото през 2017 -та. Бяха проведени консултации между комисията и бразилските органи. Имаше и посещение от нашата комисия в Бразилия през април 2018. Наши членове имаха възможност да наблюдават ситуацията на място и да докладват. Колегите проявяват голям интерес към актуалното състояние на нещата и как вървят консултациите между Европейската комисия и бразилските органи. Благодаря, господин председателю. Приветствам тази възможност за размяна на мнение с вашата комисия. В ГДС Санте е, ние смятаме тази комисия за много важен партньор – ако ми позволите, господин председател, ще направя някои общи а, бележки и ще очертая а, темата като цяло. Знаем колко е голям интересът на тази комисия при прилагането на санитарните и фитосанитарните стандарти, които въжат в Европейския съюз. Имаме много обстойни такива правила, обхващат всички аспекти на, на безопасността на хранителните продукти, включително а, растенията и животните. Храните, които се предлагат на европейските пазари, трябва да изпълняват едни и същи стандарти, които са заложени тук, те са високи. Аз съм ръководител на отдела, който се занимава с международните въпроси. Ние преговаряме, но не преговаряме стандартите. Имаме режим на внос, който предоставя високо ниво на защита срещу е, пласирането на продукти, които могат да подкопаят стандартите в Европейския съюз стремежът е да се запазят високите стандарти. Относно въпросът, който обсъждаме днес, ще засегне един или два от аспектите, които споменахте. По време на предишния парламент сме провеждали много дискусии, включително и с колегата преди мен, който обсъждаше сектора за захарта. Ще продължим и по време на този парламент да обсъждаме а, те, а, е, такива важни думи, такива важни теми. Аз съм винаги на ваше разположение, за да ви информирам за актуалното състояние на нещата. Както казахте, господин председателю, преди две години и половина започна скандала в началото на 2017. Имаше разследване под и името карни в рака, така се наричаше операцията. И беше установен, бяха установени измами в много части от сектора на местопроизводството в Бразилия. Комисията незабавно прекрати тогава вноса от засегнатите производители, тези, които бяха одобрени в европейския списък. 100% физически проверки са били направени и 20% са микробиологичните проверки. Тоест, има 100% физически проверки и 20% макробиологични проверки на самите продукти. Нашите служители извършват одити и в Европейския съюз и в трети страни, за да се уверят, че европейските правила и стандарти се спазват. Относно резултатите от въпросния одит. Доста проблемни области бяха очертани. Европейската комисия създаде план за докладване на пропуските. Да бъдат, освен това бяха зачеркнати въпросните месопроизводители от списъка на одобрените такива в Европейския съюз. И в допълнение към проверките, които вече ви посочих, въведохме и 100% а, макробиологични проверки на предварителния износ. Доста мерки бяха предприяти, сериозни мерки, като част от процеса. В началото на 2018 бяха предприяти последващи мерки. Беше установено, че бразилските органи отбелязват напредък Изготвен беше план и бяха предприяти мерки. По-късно, през 2018 година, ние разбрахме, че има, допълнително, че има допълнителни проблеми в рамките на операцията Трабеко. Бяха очертани допълнителни проблеми в месопроизводството и най-вече в сектор за производство на or that were linked to the в производството на птиче месо. А сега, вие питате каква е ситуацията в момента. Отговорът е всички мерки, които бяха описани, действат все още. Сега ще ви а, дам примери е за обема на проверките на граница. Между, на граница между 2017-2018 около над 40 хиляди пратки са били обект на физическа проверка. Над 10 хиляди са били проверени при лабораторни условия. В резултат на което около 680 пратки са били върнати. Тоест 1,5% половината от тях а, са имали проблеми с салмонелата, други са имали други проблеми. Водим диа, постоянен диалог с бразилските органи а, в хода на работата им върху плана за действие и в резултат на което са предприяти сериозни мерки, за да се откликне на безпокойствата на комисията. Експертите в момента ам, се запознават с най-новите действия, предприяти от бразилската страна. Ще има и оценка на плана за действие. В момента не сме предвидели допълнителни одити в Бразилия. Попитахте за санитарната ситуация и трябва да спомена и а, рибарството. Въпреки, че рибарството не е в а, вашия ресор. Комисията се занимава и с, с тази тема. Извършили сме одити и в областта на рибарството. Има и системни проблеми не с отделните предприятия, ами с, с самото контролиране на системата. За това а, временно сме спрели а, всякакви действия и по отношение на а, производителите, и по отношение на а, риболовните съдове. Тези мерки ще останат, в момент, ще останат докато комисията е получи задоволителни гаранции, за задоволителни мерки, които да бъдат предприяти и докато видим, че плана за действие се изпълнява. Ние сме изпратили наши аудитори в Бразилия и те ни потвърдиха, че очертаните проблеми са били засегнати. Е, няма голям напредък в сравнение с миналата година, но много работа е свършена и а, проблемите се взимат много на сериозно. Още две минути ще ви отнема. Знам, че тази сутрин а, сте провели дискусии с колегите от а, ГД Агри, ГД Търговия. Обсъдили сте Меркосур има служба отговорна за санитарните и фитосанитарните разпоредби. И мога да ви кажа, като представител на този отдел, че няма споразумение, което ще промени санитарните условия на Европейския съюз. Те не подлежат на преговаряне. Споразумението Меркосур, ако влезе в действие, ще предостави средства за сътрудничество, така че да намерим начин да изпълним и в двете посоки санитарните и фитосанитарните стандарти. А, казвам, че здравето е на първо място. Господин Ендро Кайтас, нашият комисар, го е повтарял многократно и това няма да се промени и в бъдеще. Благодаря ви, господин председател, за отреденото ми време. Радвам се, че провеждаме тази дискусия с вас и очаквам въпросите на членовете на вашата комисия. Готов съм да ви слушам и да отговоря на въпросите ми. Благодаря, директор Хадсън, за уводните ви думи. Благодаря, че а, ни осветлихте за актуалната ситуация. Има шестима, седмина колеги, които поискаха думата. Листе шлисен кан колегин Sander, Агила, Hasekam, Шрая Пирик, Häusling, Агилера и Буда. Gibt's noch weitere? Има ли други, които искат да вземат думата? Няма. Моля, колегата Санда. Благодаря, господин председател, за презентацията. Вие го казахте, през 2018 година Европейската комисия проведе два аудита във връзка с здравното състояние в Бразил. Проистече от първия то проучване, че е имало все пак е, е, известно развитие, назначаване на нови ветеринарни, подобряване на ветеринарната служба, но между линиите четем, че има някои все още нерешени въпроси. За второто проучване относно официалния контрол на замърсителите и остатъците в е, храната, явно не всички гаранции са гарантирани, особено по остатъците от някои а, е, а, е, лекарства, използването на използвани лекарства. Аз имам а, един двоен въпрос. Дали Генерал дирекция здравеопазване може да потвърди, че от една страна бразилските системи за ветеринарен контрол са достатъчно надежни и от друга страна дали контрол на границата, за който говорите, тези проверки на границата на Европейския съюз са достатъчно а, бързи и добри, за да може да се справят хората на място с санитарен проблем, който е открит там. Благодаря. Dank, Frau Kollegin Aguilar. Госпожа Агилар. Благодаря, господин председател. През 2018 година Европейската комисия излезе с отчет относно официалният контрол, извършен върху вноса от май и юни. Тогава бе казано, че има доста голямо количество хормони и антибиотици, което означава, че това месо не, не трябва да влиза в Европейския съюз. Но контролите са много трудни. А дали комисията из извършва контроли на място и как могат да бъдат контролирани вещества, които не са регистрирани или не са в регистър. В момента съществуват 252 субстанции и вещества, които не са авторизирани в Европейския съюз. Госпожа Хазенкамп, Искам да повдигна друг въпрос. Комисията ми Комисията каза, че са изпратили аудитори те са проверили някои от обектите. Обезпокоена съм по отношение на тези екипи от аудитори, не за самите екипи, ми по-скоро за системата като такава. Ние имаме, имаме сходни аудити в Уругвай, и в Аржентина, други страни от Меркосур, не е, по отношение на, телешко, на говежето месо, ми по отношение на конското месо. Като се проверяват е, местата за производство на конско месо е, за европейския пазар – има одит, който посочва, че официалните проверки не могат да гарантират, че изискването на Европейския съюз се спазват и не могат да гарантират, че няма да има заплаха за общественото здраве. Това наистина е обезпокояващо. Какво ще кажете по тази част от одита? Кога ще се забрази? Кога ще се забрани производството на конско месо от тези две други страни от Меркосур? Е, как може да се гарантира, че не се върши манипулации по отношение на производството на говеждо месо, така както се ам, извършват злоупотреби с производството на а, конско месо? Благодаря. 70% от а, внос е от Бразилия. Това са данни от 2018 година. Има случаи, в които не могат да се гарантират високите стандарти за безопасност на хранителните продукти. Могат ли ам, обектите, в които не се изпълняват тези стандарти, да бъдат а, затворени? дали всички пратки са били проверени на 100% и дали са извършени и макробиологични проверки също така. Колегата Хойсленг, аз бях в Бразилия миналата година. Разбира се, когато европейците са там, всичко цъфти и върже, всичко блести но отиваме там на място. Разбира се, всичко е предварително планирано, но какво ще стане, ако има спонтанна проверка и кажем, я сега отворете тук ам, документите и ни покажете какъв, за какво става въпрос. Като цяло ситуацията в Бразилия се е влушила, не се е подобрила. Относно плановете за подобряване на ситуацията. Дали това са планове или нещо друго, по какъв начин тези планове ще бъдат изпълнени. Темата за антибиотиците, тази тема вече обсъждахме, има а, високо ниво на използване на антибиотици, по-високо това, което е в Европейския съюз. Не смятам, че условно високите стандарти, които има тук в Европа, се изпълняват им искаме да има едни и същи стандарти в животновътството. Не мога да си представя, че това наистина ще е така на практика. Dank, Колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Повтаряме се едно и също, но няма как. Вие споменахте, че все още не е изцяло а, довършен и изпълнен плана за действие на, с Бразилия, за да се видят какви мерки се а, е, изпълняват. Кога ще се приключи този план? Защото нека не забравиме, че санитарните условия за животните е нещо от огромно значение. Кога ще приключи този план и как ще контролирате капацитета на европейските митници за спиране на забранените съставки и вещества в Европа. Как също така ще, ще проверите използването на ан, антибиотиците в а, а, животните, като знаете, че при нас използването на подобни субстанции е забранено. Господин Буда. Vă spun sincer că sunt puțin îngrijorat de ceea ce ne-a spus dumneavoastră aici și când spun că sunt îngrijorat... Малко съм обезпокоен от това, което вие казахте, като Имам предвид, казвам, от вас, 680 пратки а, са били проблемни и говорим за скандала с а, разваленото месо от Бразилия. Европейската комисия е наблюдавала въпросните предприятия. Как тези производители се осмеляват а, да ам, прекрачват границите и а, да се опитват да а, изпращат а, допълнение а, заразено месо. Не трябва ли тези предприятия да бъдат забранени изцяло, веднага да се забрани вноса от тях? Не трябва ли да се види по какъв начин се отглеждат тези животни, как се използват антибиотиците, най-вече когато говорим за телешкото и пилешкото а, месо. Антибиотиците са много вредни за човешкото здраве. Вие казахте, а, че има проблемни пратки, въпреки всичко не сте спрели с цяло вноса от Бразилия. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за информацията. Ще се върна на това, което каза госпожа Агилар, че имаме чувство, че се повтаряме. Да, пак сме задължени да помислим как ще постъпим за да не заплашваме нашето заведение, Що се отнася до темата, за която се говори днес, също и здравето на потребителите. И то е под въпрос. Така че, моят въпрос е съвсем простичък. Ако няма да поставяме под е, въпрос ветеринар, професионализма на ветеринарните лекари в е, Бразилия, може би да се намери средство да се осигури качеството на тези храни сега, като говорим за бюджета на общата земеделска политика, която трябва да бъде намалена всъщност, как може да ни гарантирате, че ще се предвида финансови средства, за да се осигури качеството на храните, които се въвеждат на европейска територия? Благодаря. Няма повече въпроси и давам думата на директора Хадсън, за да отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете за многобойните въпроса. Аз започнах моето изказване, а, като казах, че съм наистина много доволен, че ви изразявате загриженост. А, защото в а, процеса на преговори с, чуж... с, с чуждите партньори, ние настояваме на това и аз го правя в качеството си на а, преговарящ. Ние настояваме те да а, бъдат на висотата на нашите критерии, нашите норми. Нашите норми са високи, независимо дали са микробиологичните или други. А сега искам да отговоря на вашите въпроси. Те бяха а, многобройни. Що се отнася до одитите? Имаме много добър екип професионалисти, аудитори, ваши членове на вашата, коми... на вашата комисия посети нашият щаб в Ирландия, в Дъблин. Знаете колко са добри. Те е, откриват всичките проблеми, те извършват е, проверки на документи, извършват посещение на място и трябва наистина да се гордееме с нашия одит наличен капацитет в различните отрасли и по-специално в този. Що се отнася до случилото си миналата година? Труд имаме. Беше, беше направена една проверка, нещата бяха доведени до свеждане, до, до а, намаляване на проблемите, но при втора проверка стана дума за друг вид проблем в отрасъла месо в Бразилия и поч, започнахме нова процедура. Преди всяка страна да може да а, изнася в Европейския съюз, то тя трябва да спазва без едни основни стандарти. Първо да има а, планове за минимални от отайки или остатъци, като тези а, прагове се определят и преразглеждат всяка година. А, през 2017 година бе направен един одит на този план и бе отчетен положителният резултат. Е, трябва да ви кажа, че сме много стрикни при извършване на контролите. Знаеме, че има държави членки, които използват подобни вещества и правиме всичко възможно, за да е, спреме износа на продукти с подобни вещества в Европейския съюз. Е, митническите гранични проверки те се извършват на, разли... на различни а, граници на Европейския съюз и броя на, на проверките на партидите е повече от 20%. Извършват се микробиологични изследвания и други изследвания на пратките. Разбира се, когато се извършват проверки в областта на хранителните продукти, винаги се намира нещо. Понякога обаче количествата са твърде твърде малки, те се намеляват, но ние няма в никакъв случай да, да, да намалиме или нашите критерии. Бразилия е предприела редица мерки за съобразяване с нашите изисквания. А ние не само сме получили план за действие от Бразилия, и бразилците ми казаха, господин Хътсън, ние го изпълнихме. Не, ние не се задоволяваме с това, не искаме съответните органи да ни препотвърдат, че са изпълнили плана и извършваме проверка на изпълнението. И в такива спешни случаи или при такива сериозни проблеми, мисля, че нашия подход е уместен. А, проблемите свързани с хуманното отношение – Е, само един малък брой от един малък набор правила, свързани с благосъстоянието на животните, могат да бъдат прилагани в трети страни. За съжаление, така е. В предвид разпоредбите на договора Меркосур, ще можем да имаме по-тесни връзки, по този случай да развиеме е, повече е, е, проверки, механизми за проверки. Важното е и, и, и, и е, положително е, че страните от Меркосур се съгласиха да се подпишат под е, тези нови разпоредби. Е, споменах е, химическите продукти. Господин председател, просто имам чувство, че съм отговорил на всички въпроси. Така ли стане? Госпожа Шере Пирек. Очевидно не сте отговорили на всички въпроси. Благодаря, господин председател. Аз споделям вашите притеснения. Но ако извършите 100 проверки, материални проверки, може да ми кажете, че да, ние сме притеснени, 100% сме контролирали материала, но спазили сте пропорцията на микробиологични и физическите проверки? Да или не? Господин Леслинг, допълнителен въпрос. Имах един конкретен въпрос. Как протичат проверките на място? Разбрахте ли въпроса ми? Колко служители отиват в Бразилия? Бразилия е голяма страна. И какво означава това? Документални проверки ли са? Какви са? Знаете, че добре работят в Европа, но проблемът са проверките на място и какво правят. Те трябва да работят с властите на място. И аз е, поставям под, е, под въпрос надежността на тези местните. А, искам още веднъж да ви задам въпроса. Смят... Смятате ли, че би, би, не би било зле да се направят проверки на место и това ще ни спести проверките в Европа, ако се направят наистина изчерпателни и задълбочени проверки на место. Аз а, ви зададах въпрос. Казахте, че плана за действие не е приключил. Кога предвиждате е, приключване на приложението му, на изпълнението му, за да можем да се основаваме и на това, за да дадеме своето мнение по договора Меркосур. Благодаря. След одитите в Уругвай и Аржентина, резултатите бяха доста тревожни. И как, сте, как а, смятате, какво може да гарантира, че одитите в Бразилия не се манипулират като в тези две страни? Директор. Благодаря. Колегата Хансън сега има думата, за да отговори на въпросите ви. No, thank you very much. Благодаря. Нека започна с последното. Как знаеме? разбира се, е, отговора те са в в ръцете на бразилското правителство, но ние не нямаше да приемеме един план за действие, ако той не е на висотата на това, което ние изискваме. Така че а, е, дали е, сме снижили а, стандартите за мерките, а, Европейският стадион има а, е, мерки, които трябва да, предлаг, да прилага и те не се подкопават по никакъв начин. Нето, да, да предположим, че нещата са съвършенни. И всички да се съгласим, че нещата са съвършенни във всички страни от Меркосър. Това означава, че няма да има нужда от допълнителни ограничения. Ами, а какво ще бъде положението след две години, след 4 години? Така че никога, никога не трябва да се отказваме от възможността да предприемаме съответни мерки, които в един момент са необходими. Затова нещата трябва да бъдат разделени. Добре, е, надяваме се, че в близко бъдеще ще имаме задоволителни планове за действие, но и бразилските органи или бразилските власти трябва да предоставят нещо, което Европейската комисия да приеме. Одитите. Последният одит, извършен в Бразилия, е извършен миналата година. Направихме проверки по места и проверихме по какъв начин органите извършват съответните проверки и как издават сертификатите. Една от причините за тревога с Бразил, Бразилия е, че някои звена от системата или някои фирми просто не действат в рамките на договорките. Проверките на място преди изпращане на партидите. Извършват се 100% микробиологични проверки в Бразилия и съответните сертификати придружават партидите before departure from Brazil. Преди те да излезат, да преминат границите на Бразилия. Тоест, 100% физически а, про, проверки на а, границата. А след това 20% от тези партиди ще бъдат проверени на нашите граници колкото до конското месо. За сега комисията не смята, че трябва да забраниме внос от тези страни. Да, одитите не е, представят нещата в е, така прескрастен вид, но същевременно проблемите не са толкова тежки, че да застрашат по някакъв начин е, нашите стандарти. Мисля, че отговорих на всички ваши въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Предполагам, че няма допълнителни въпроси от колегите. Благодаря ви, господин Хадсън, че бяхте тук и отговорихте на нашите въпроси. Тези въпроси ще ни занимават и в бъдеще и най-вече, що се отнася до Меркосур. Преминаваме към деветата точка от дневния ни ред – Ein Meinungsaustausch ähm, mit einer äh, Размяна на мнение с представител на комисията на с представител на комисията. Моля госпожа Юлихер да дойде тук отпред. Става дума с пестицида хлорпирифос. През януари 2020 разрешението изтича. Имаше негативно становище от ЕФСА, що се отнася до бъдещото разрешително. Имаше желание да се предостави информация за актуално състояние на нещата. Моля, имате думата. Като първо ви дадем възможност да се настаните удобно. Давам ви думата на вас, госпожо Юрихер. Yeah, thank you very much. Uh, Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря и на вас, господин председателю, за това, че поканихте комисията да участва в дискусията, свързана с хлорпирифос. Това е инсектицид, хлорпирифос, съдържа хлорпирифос и хлорпирифос метил. Е, тези две вещества или тези две продукти ги третираме по един и същи начин. Е, това е пестицид, който се използва за много култури. Е, двете от едното вещества се използва за зърните култури и при съхранението им също в складовете. Тези две вещества се са включи в разрешително, което изтича през януари 2020 година. Цялостният процес, свързан с оценката, дали може да се ам, удължи това разрешително на въпросните вещества, все още е в ход. През април 2019 имаше среща, свързана с оценката. Това е обичайната процедура. Имаше среща между ЕФСА и а, експерти от държавите членки, като са обсъждани аспекти, части от оценката, свързани с веществата и отраж... отражението им върху човешкото здраве. През 2019 възоснова на ам, наличните данни беше породена сериозна загриженост свързана с тези вещества, а именно, че могат да увредят ДНК и ум, имат негативно въздействие върху развитието на ам, детския мозък. С други думи, това са сериозни притеснения. Е, не могат да бъдат определени всички нива на експозиция за тези е, две вещества. Това беше заключението по време на дискусията и не могат да бъдат проведени допълнителни изследвания, свързани с хранителните или нехранителните продукти. Процесът на оценката все още не е приключил. Комисията е дала мандат на ЕФСА в началото на юли тази година да предостави становище за основните резултати свързани с въздействието на тези вещества върху човешкото здраве. Говорим тук за безопасността на хранителните продукти, за човешкото здраве. Това са все важни аспекти. Ние поискахме да разберем от ЕФСА дали с изпълнени условията за удължаване на разрешителното за тези две вещества. ЕФС е публикувала съответното становище и то е обществено достъпно. ЕФС потвърди тези безпокойства, свързани с човешкото здраве и с други думи изискванията и критериите, така както са заложени, не са изпълнени. Експертната дискусия продължава и най-вече по едно от двете вещества. И през септември е, експертите потвърдиха по ранното си становище и това е отразено в становището на ЕФСА, публикувано през август. Какво ще направим в комисията? Имаме планове а, да предложим проекторазпоредби на държавите членки, като предложим да не се удължава разрешителното за тези две активни вещества и тяхното използване да бъде прекратено възможно най-скоро. ние искаме да се придържаме към сроковете и по време на следващото заседание на постоянния комитет на 21-22 октомври ще обсъдим въпроса ам, и ще изложим нашата гледна точка. Надяваме се след това да има гласуване през декември. Това се отнася до активните вещества. Както знаете, обичайната втора стъпка е да се се вземат предвид максималните нива на остатъчните вещества. това също трябва да бъде отразено, така че стигне, за да се установи статута за не удължаване на разрешителното. Това се отнася до всички продукти без да се прави разлика дали това са местни продукти или вносни продукти. Ще спра до тук и ам, ще ви дам възможност да ми зададете въпроси. Това е пример за това как комисията действа и отбелязва напредък възосновата на съществуващите доказателства. Както казах, оценката все още не е приключила, но относно аспектите, отнасящи се до човешкото здраве, ние смятаме, че тези вещества са опасни и трябва да ги премахнем от пазара възможно най-скоро. В този случай, както и в други сходни случаи, ние ще продължаваме да премахваме активни вещества от пазара, когато не са изпълнени критериите, залегнали в законодателството. И ето защо и в този случай предлагаме да не се ам, удължава разрешителното за тези вещества. Очаквам вашите въпроси. <clears throat> Благодаря на госпожа Юлихер за това, че описа актуално състояние на нещата за тези два пестицида. Сега има колеги Винер, Хойзлин, Казенкамп, Шрая, Пирик, които искат да вземат думата. Колеги Яр Дорфман, Десел, Яр Дорфман, Давид и колеги Кучмюк. Ja? Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann die Kollegin. Няма повече. Желащи колегата Вейнер. Благодаря, господин председателю. Наистина съм очудена. Аз съм нов член и смятам, че в Европа въжи ам, принципът за превенция. Трябваше трябва преди години да се знае, че тези вещества са вредни за нашето ДНК, не само за не само под формата на ендокринни дисраптори и може да се стигне при използването им до висока степен на резистентност. Не смятате ли, че като имам предвид хилядите пестициди, които се използват в Европейския съюз и които са одобрени, да се преразгледат отново те от гледна точка на риска, за да не се стигне до там, че някак си изведнъж установяваме, че са се използвали пестициди, които са вредни за нашето здраве. Колегата Хойслинг. Е, да, странно е, че такива вещества въобще стигат до пазара е, в процеса на е, одобряване. Тези вещества трябва да бъдат забранявани. Защо въобще са били разрешени? Имаме нужда и от последното доказателство. Това, нищо, това до сега не е ново. Увреждане ДНК, хормонални проблеми и така нататък. Радвам се, че комисията ще подходи по-систематично. Как ще подходим към вноса? Имаме проблем а, с, а, южни плодове, които внасяме в Европа. Има проблеми с продуктите от Южен Тирол. Там се използва глифосат там има региони, в които се говори за интензивно овощарство и за използването на глифосат. Трябва бързо да се действа, когато установи, че остатъчните веще... нивото на остатъчните вещества е много високо. Колегин Хазикам. Благодаря. Тази сутрин обсъдихме някои пестициди, които според нас не трябва да бъдат одобрени, като флюмиексазин и флоректорон. Това го обсъдихме в Комисията по околна среда. Моя въпрос е защо няма да го обсъждаме тук? Защо Енви да го обсъжда, а не Агри? Така, това беше първото. Второ, а, а, хлорипирифоса е много а, отровна и опасна съставка, вещество, което не трябва в никакъв случай да попада в нашите чини. В Енви днеска обсъдихме, че забраната трябва да бъде норма, а не изключение. А, защ, защ, защото все още сме с, а, свидетели на това, че много пестициди, които вече са забранени, продължават да се продават на пазарите години след като са били забранени. А, и а, можете ли да ни уверите, че тези вещества няма да бъдат а, отново е разрешени, че няма да има удължаване. Е, че... Е, какъв, какъв, какъв ще бъде временният период за максимални, на максималните остатъчни вещества от януари нататъка и какви ще бъдат критериите и за другите две вещества, които днес обсъждахме в Комисията по околна среда. Е, Благодаря. Госпожо Хазекам, защо в ЕНВИ не се обсъжда темата? Трябва да попитате колегата Кафа. Ние включихме тази тема в дневния ред, защото това беше желание на нашите колеги да обсъдим тези два пестицида. Госпожа Хшере Кирик. Благодаря, господин председателю. Безопасността на хлебните продукти и човешкото здраве е над всичко. Благодарим ви становището от ЕФСА. Обсъдили сме го. Експерименталните тези експериментални средства са включени в хлорпирифос. Това този продукт обаче представлява опасност. Има и други альтернативи, които а, трябва да се използват. Трябва да се е, имат предвид и биологичните средства. А, какво ще направи комисията в тази връзка? Не може да оставите хората и предприятията с празни ръце. Трябва да има някаква альтернатива. Колегата Яр. Искам да започна по друг начин. Радвам се, че ЕФСА съществува. Някои е, колеги сме наясно за какво става въпрос. ЕФС е, беше създадена и наложена е, за да предоставя научни становища, които са обосновани и подплатени със съответните доказателства. И така и се подхожда от страна на ЕФСА. Това, че е, трябва да се положат усилия относно пестицидите, това е друг въпрос, не непременно той е свързан с ЕФСА ние няма как да, ако няма възможност да се проучат пределните нива, какво може да се направи, за да се извършват проверки, да се гарантира, че няма остатъчни вещества. И на второ място, вие сте проучили и сте установили, че има различно въздействие при различните приложения на открито и ам, в затворени пространства. Така или иначе, тези вещества са опасни за човешкото здраве. Колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Днес ни бе представена работата, която се извършва, за да не се продължи разрешението на, едно, на, на едно активно вещество. Представителката на комисията ни обясни как е, се развива процеса и в какво се състои. Мисля, че нещата се правят както трябва. Но проблема е, че а, е, ще премахнем един пестицид, но необходимо е да елиминираме всичките пестициди. Ако не вярваме на нашата Европейска агенция за сигурност на храните, ами на кого да вярваме тогава? Затова а, за, те, според мен, вършат а, добра работа и когато нещата са ясни, просто дадено вещество се елиминира от пазара, премахва се от пабара, а не да се позоваваме на някаква политическа идеология и да има различни критерии. Господин... Разбира се, можем да водим политически дебат за всяко вещество, което е одобрено в Европейския съюз. Благодаря на Комисията за професионалното излагане на фактите. Това е вещество от първо поколение, веществото от 50-те години съществува 60 години. Има държави членки, като Германия, в които такъв продукт не е а, разрешен, в който се съдържа въпросното вещество. Нещата трябва да вървят а, по, да вървят по своя път. На 20, 20 януари а, ам, стои на вратата и а, трябва да се действа още а, когато се насажат културите, а не а, когато вече продуктите са в а, готовия си вид и когато се а, бере реколтата. Господин Яр каза, че има много отворени въпроси. Как стои въпроса с а, вносните продукти? Ам, как може да се гарантира, че за тях не са използвани такива вещества? Благодаря, господин председател. Аз ще чуя последните изявления и се питам в тази комисия как може след като добре си свършихме работа по един продукт и открихме, че е вреден и от, изтегнем от пазара, много колеги в първите изявления ви опрекват, че сте го направили. Сега не е моя работа да помагам на комисията, но е, по тези въпроси трябва да имаме все пак и грижата да мислим за нашите земеделци, да предпазят тех, своите култури от някои е, вредители, но има също и структури за производство, където не е съвсем очевидно е така да се спре, да се използва някакъв препарат. И економически това може да им навреди. Разбира се, проблема с пестицидите е един е, проблем, свързан с общественото здраве. Не трябва да се шегуваме с тази тема, но днес няма и е, е, чак толкова пострадали от това. Но има един... Е, е, във Франция един земеделски стопанин се самоубива всеки ден във Франция, защото има много голям натиск и ако разглеждаме тези въпроси в е, земеделската комисия, това е защото по някой път земеделските стопани им се налага по някой път да прибягват до тези продукти. Така че не може днес така до, до утре да е, кажем, е, забраняваме този продукт и край. Затова трябва това да бъде разгледано и в е, Земеделската комисия. Но въпросът ми беше, имате ли някакви альтернативи, защото е полезно и необходимо да се забрани този продукт, но как да помогне на земеделски стопани, които са го ползвали до този момент? Колеги Давид. Много было от вас отасъл изречено, така че аз се е, Благодаря много. Беше казано, включително и неща, които и аз исках да засегна. Затова ще кажа, че развитието на нови медикаменти в миналото доведе до скандали, като беше установено, че някои медикаменти, които са използвани, са били много вредни и това е установено в последствие, след като тези препарати вече са били на пазара. изпитванията с медикаменти с, станаха по- по-сложни, което е добре, но това води до увеличаване на разходите за развитието на нови медицински препарати. Пестицидите се произвеждат в много по-големи количества в сравнение с медикаментите и ще е добре а, ако се извършват а, надлежните изпитвания преди пестицидите да бъдат разрешени. Трябва да се концентрираме точно върху е, това и а, такива вредни продукти да не могат да достигнат до пазара. Panie przewodniczący, wprawdzie to pytanie już e, padało, ale rzeczywiście te... Благодаря, господин председателю. Имаше вече такъв въпрос, но пестицидите се използват по целия свят са около 100 култури, как, а, каква готовност има комисията, как се подготвя при вноса на такива растения и култури, така че да се внимава повече за това веществото да не а, се използва. Благодаря на колегите за въпросите. Сега давам думата на госпожа Юлихер, за да отговори. Many thanks. I mean, many thanks. Благодаря. Благодаря много за проявения интерес и въпросите. Абсолютно сте прави, че разполагаме с законодателството, с рамката. И които а, изискват пестицидните пестицидите да бъдат одобрявани на основата на принципа за предпасливост. Особено когато установиме малко по-късно, че има някакъв отрицателен ефект. Както правилно казаха много от членовете, разполагаме с система по силата на принципа за предпазливост, систем, имаме система за а, пробване. А, производителите трябва да, да предоставят доказателства, че веществата не са опасни преди да бъдат пуснати на пазара. А след... Но понякога, след като а, пребивават на пазара едно известно време, някои вещества се оказват а, вредни за човешкото здраве. А, а, защо? Защото все повече и повече разполагаме с инструменти, с система за тестиране и изисквания на данни, които ни позволяват да откриеме а, токсичните а, последици е, и опасните последици от е, използването на дадено вещество след, примерно, използване на 10 или 12 години. Просто технологията ни го позволява. Слава Богу, а, е, имаме все повече и повече технически средства, с които да ам, откриеме съответните а, опасности. А, а, и същевременно, когато, когато про, а, продуктите се пускат на пазара, съществува и а, система за преразглеждане на дадено вещество или продукта в а, срок от 10 години след пускането му на пазара. А, тоест, преразглеждаме е, съдържанието на това вещество в светлината на е, новите открития и на е, новите научни доказателства. Чак сега сме установили, че това вещество е вредно, но то не е ендокринен дисруптор. Бях е, зададен въпрос: защо е, не действаме по-бързо. Моят отговор е ни в този даден случай е, действаме доста бързо, не, не, не чакахме пълното пълната оценка и не сме изчакали и а, частта посветена на околната среда, но дори и тя а, да беше много положителна, ние няма да промениме нашият а, подход и решение, т.е. за това поисках от а, ЕФСА да ми е, кажат точно какви са последиците за човешкото здраве, за да можем да предприемеме колкото, се по, колкото може по-бързо необходимите мерки. За да вземеме решение за не. Е, продължаване на разрешението с цел е, повече е, сигурност. Не искаме това решение да бъде взето през декември. Е, сега, след като а, а, вземеме съответното решение и предвид а, е, различните специфики на веществото ще се вземе решение за намаляване на остатъчните е, вещества, на остатъчните прагове. Като това ще се отнася както за е, продукти, произведени в Европейския съюз, така и за вносни продукти всеки, който иска да продава на европейските пазари, трябва да предостави доказателства за това, че продукта е безопасен. Трудно е, според мен, подобни доказателства да се да се докажат за това вещество и, както казах, е, е, максималните остатъчни е, вещества ще могат, количества ще могат да бъдат установени във всеки един продукт. Искам също така да кажа, че процеса на преразглеждане обикновенно се забавя обаче, за съжаление – това е един проблем, който сме повдигали многократно, включително и тук в парламента. Аз бих отишла и в комисията по околна среда да обсъждам проблема, ако ме поканат. И много, чест, много често обаче тези закъснения се дължат на закъснение при, на оценката, извършена от държавите членки. в момента обикновено се извършват продължения в такива случаи, но повтарям, ако има някакво съмнение за присъствие на опасни вещества и дори да не е свършена, извършена проверката или не е приключена, то ние а, а, не преиздаваме разрешение. Всъщност за първ път го правиме този път а, на такъв ранен етап на процеса. Няколко души повдигнаха въпроса, свързан с альтернативни продукти. От една страна имаме, значи, опасни вещества, които са опасни и за този, който ги използва, и за под... крайният потребител. <clears throat> Има наистина повече от стотина инсектициди, които в момента са одобрени. Има възможност за намиране на алтернативи. Комисията прави всичко възможно, за да насърчава използването на колкото се може повече нискотоксични и нискоопасни вещества, защото все повече и повече се появяват на пазара, промишлеността, науката произвежда все повече подобни вещества. И е, комисията също така работи с цел насърчаване устойчивото използване на пестициди и по-специално на ниско опасните, на нискорисковите. Е, разбирам, че имате доверие в ЕФСА. ЕФСА ние споделяме а, е, това ваше доверие и за това се обърнахме и към ЕФСА, за да поискаме становище на агенцията както го правим при подобни случаи. Няма разлика в употребата на веществото, независимо дали е за на полето или в а, сградите. Не правиме никаква разлика между начина и мястото на употреба. Както знаете, комисията одобрява активните вещества, а държавите членки авторизират продуктите. Не всички държави членки са разрешили използването на продукти с това активно вещество, т.е. те вероятно разполагат с някакви альтернативни продукти. С това мисля, че отговорих на вашите въпроси. Е, извинявам се предварително, ако не съм го направила. В никакъв случай не бих искала да избегна да отговоря на някакъв въпрос. Казах, че ще действаме колкото се може по-рано, по-бързо. И след това ще обсъдиме съответният преходен период, колкото се може по-бързо. Благодаря ви. Vielen herzlichen Dank. Gibt's von Ihrer Seite... Благодаря. Имате ли допълнителни въпроси? Das sehe ich nicht, also umfassend äh, beantwortet. Както се вижда, на въпросите отговорни изчерпателно. А не, все пак колегата Хазенкап има въпроси. Само още едно пояснение. Вие казахте, че преходният период ще бъде колкото може по-кратък и че разрешенията ще бъдат изтеглени през 22 година, така е ли? Did you say 2022? Sorry. 22 ли казахте? 2020 и после две години по-късно has to be a little uh, transition. Ще има кратък е, е, преходен период, е, който е необходим за администрацията. Ще гледаме той да бъде колкото си може по-кратък. В никакъв случай няма да е 1 януари. Все още обсъждаме въпроса. Комисията предлага преходен период Три месеца of products. А после that the discussions and in particular съм убедена, че решението ще, ще бъде съобщено преждевременно, за да може да не се използва препарата при следващият съдба. Благодаря. Приключихме с дискусията и по тази точка от дневния ред. Благодарим на комисията и на госпожа Юлиха. А ние продължаваме с точка 10 от дневния ни ред препоръките на координаторите. По електронен път са ви изпратените Имате ли някакви възражения? Не. В такъв случай преминаваме към точка 11, точка разни. От моя страна няма нищо. Иска ли някой да вземе думата? Не. Всички искате да си ходите. А, колегата Давид. Já se, já se omlouvám, že zdržuji, nicméně vzhledem k... Съжалявам, че ви задържам, но що се отнася до ограниченията за регламент 481 от 2012 става дума за говежо месо от САЩ. Проблемът е следният. Хормоните не могат да бъдат контролирани. По инициатива на нашата прическа група искам да се удължи срока и да е 30 дни така че да могат да бъдат повдигна, повдигани всякакви възражения, да бъдат правени коментари по тази тема. Благодаря ви. Има ли други ам, изказвания? Не. 12-та точка. На 7 октомври следващото ни заседание ще има изслушване следващата седмица в 14.30 на ресорния ни комисар. Благодаря ви, приятна вечер!